свет. Обявявам заседанието на Комисията по бюджети за открито. В 16.30 трябва да напусна. Искам да благодаря на господин Сарвама, че той поед да председателства заседанието след 16.30. Искам да ви попитам, може ли да приемем проекта за дневен ред, ако нямате възражения. Аз нямам също съобщение на председателя от моя страна. Затова искам а, да ви а, помоля за одобрение на протоколите от заседанията от 20-21 е, март, 27 март, 24-25 април, 11 май и 29-30 май. Имате ли някакви забележки? Или мнения? Не. Е, считам, че тези протоколи от заседанията са прияти. Настъпва момента за публично изслушване по финансовите инструменти, безвъзмезните средства и другите средства за финансиране. Как да изберем правилният инструмент за изпълнение на целите на Европейския съюз. Ще изслушаме доста изказвания. Така ще можем да си формираме мнение. Също ще получим някои насоки за това как може да се използва наличния инструментариум. Презентациите ще бъдат направени от доктор Йорги Нюнес Ферер. Той от Центъра за европейски, за изследване на европейската политика. Господин Дейвид Дензер Спек, той е от публична финансова организация KFW от Германия и е човек за връзка в офиса тук в Брюксел. Господин Антонио Алонсо Пардо е, е, е от е, Министерството на финансите и публичните услуги на Испания. Ще изслушаме също е, госпожа е, Сузана Харгитай. Тя е директор, който отговаря за е, фондовете за съфинансиране а, е, и за финансово инженерство към Европейската банка за възстановяване и развитие. След това ще имаме възможност за разискване, за въпроси и отговори. Заключенията ще бъдат направени от госпожа Айдер Гардия Забал Рубал, която е член на Комисията по бюджети и докладчик по тази тематика. Господин Сарбама ще направи заключенията най-накрая на заседанието. И така, давам думата най-напред на господин Хорхе Нюнес Ферер. Но преди това давам думата на госпожа Айтер Гардия Забал Рубал. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка, защото целта днес е да чуем нашите гости. Най-вече искаме да разберем от тях как да изберем подходящия инструмент и за коя политика кой е най-добрият инструмент, дали това са субсидиите, например, или нещо друго. Бихме искали да знаем как се използват финансовите инструменти по многогодишната финансова рамка с оглед на планирането на следващата. Ясно е, че когато говорим за финансови инструменти, не всички ги познават, не всички са свикнали да използват обществени средства, но тези финансови инструменти се използват все по-интензивно. Те не са нещо ново, Макар, че вярно е, когато говорим за бюджета, е много по-лесно да говорим за субсидиите и публичните политики, които се субсидират. Винаги, когато обсъждаме финансовите инструменти, започва дебат кога да ги използваме, кога не, в кои случаи са подходящи. Много често ни трябва допълнителна информация, за да видим кой инструмент е подходящ за дадения проект, кой се подкрепя от обществеността. Дебатът е свързан и с регионалната политика, тъй като много често е необходимо да се намалят субсидиите за регионалната политика – финансовите инструменти се оказват просто по-ефтиния начин за финансиране на обществени проекти. Тук се включва и частното участие. Наистина има определени проекти и политики, които по своето естество са такива, че се финансират единствено чрез субсидии. Разбира се, но за това става дума, това е нашия дебат, просто трябва да знаем кои да са инструментите и кои са най-ефикасните сред тях. В този случай имаме предвид работата с европейския бюджет. Затова и възложихме проучването на господин Хорхе Нунес Ферер. Би било интересно да чуем и останалите участници, като Националната насърчителна банка КФВ. Е Ще чуем опита на държава членка, която управлява такива политики. Ще говорим и за други видове банки, които също могат да споделят своя опит. Накрая ще направим коментар на чутото. Благодаря. Вече поставихме рамката на разискванията. Има ли... Има понякога изкушение, която има средства в бюджета да се пристъпи към финансово инженерство, за да може да се отговори на очакванията и да се изпълнят целите на Европейския съюз. И най-напред е, давам е, думата на господин Хорхе Нюнес, Нюнес е, Ферер. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Аз ще ви представя по-скоро логиката на финансовите инструменти. Какви са изводите от проучването, което извършихме, какви са основанията, регионите, причините за използването на финансови инструменти. Искам да кажа също за какво се използват тези инструменти. Не е вярно, че финансовите инструменти заместват безвъзмезната помощ. Въпросът е как най-добре да се разпределят. Ако можете правилно да разпределите грантовете и финансовите инструменти, можете да разширите дейността си ще разполагате с повече инструменти. Това не означава едните да се заместват с другите. Не може да използвате безвъзмежна помощ там, където не трябва. Това е основното послание. Аз видях първо презентацията на екрана, но сега изглежда не се вижда на екрана. Все пак слайдовете са доста полезни. Може ли отново да се появят на екрана? Yes, okay. Да, ето виждаме ги вече на екрана. Искам да ви представя някои а, картини, за да упростя нещата. Начина по който ще представя нещата е първо да видим ролята на финансовите инструменти. Има доста теории, разнообразни идеи. Но каква е практиката? Какво правят финансовите инструменти? Защо съществуват? Това е първият въпрос. Понякога установявам, че не често се обръща внимание на тези въпроси. Напра... Накратко ще представя как действат. Ще представя основната структура в доклада можете да видите примери за конкретни случаи. Аз съм упростил нещата допълнително, каква е ролята на финансовите инструменти. Опитал съм се ясно да демонстрирам това. Също ще ви запозная с а, а, финансирани от Европейския съюз а, програми чрез заеми, гаранции, собствен капитал, финансова подкрепа под формата на акционерно участие. Също ще ви запозная с основанията и ще разгледаме и анализа, който трябва да се направи преди да се създаде финансов инструмент. Такава предварителна оценка е необходима, когато трябва да се прилагат подобни инструменти в Съюза след което ще направя някои основни препоръки, как могат да се прилагат, как да се пристъпи към разглеждането на нови области, в които могат да се използват финансовите инструменти. Какво означава всичко това? Финансовите е, инструменти не могат да бъдат повсеместно използвани. Същото въжи и за грантовете. Всичко зависи от структурата им. Ролята на финансовите инструменти. Бюджетът на Европейския съюз предлага финансиране за гаранции, заеми и капитал. Каква е целта? Целта е да се финансират проекти, които могат е, да се финансират от банката, ако имат нужната подкрепа като целта е да се изпълнят е, целите на Европейския съюз и когато не може да се задоволи търсенето за кредити, т.е. ако даден проект не може да получи финансиране по друг начин, т.е. ако няма висока възвръщаемост. Така че не се опитвайте да използвате там, където няма да има възвръщаемост те не могат да заменят субсидиите. Трябва да има по-малък недостиг а, на кредити а, за финансирането на добри проекти. Не може да кажете, а, има високо търсене, но няма финансиране. Но ако става дума за лошо търсене, тогава няма смисъл да се финансира. Но ако има добри проекти, които съответстват на целите на Европейския съюз, се струва да се финансират. Има дългосрочни проекти. Те будят безпокойство, ако нямат гаранции, особено за големи инфраструктурни проекти. Не е толкова лесно да се групират няколко банки, за да финансират подобни проекти, когато бъдещето им не е сигурно. Също правилата в банките ограничават дългосрочното отдаване на заеми. Затова националните банки, насърчителните банки трябва да направят нещо, което не се прави по друг начин. Рискът може да бъде висок. Инвестиционните банки не поемат огромен риск. По-скоро те трябва да участват тогава, когато може да се намали риска и особено когато има по-скоро възприятие за риска, което означава, че може да имате един интерес, интересен а, новаторски проект, обръщате се към банката, а, но те нямат а, нужните а, специалисти, те не са инженери, например, не могат да ви финансират а, Европейската инвестиционна банка има специалисти, те могат да направят оценка на подобни проекти. Затова ролята на подобна банка е да даде гаранции за онези, към които се обръщаме за заем, а че проектът може да се реализира. По този начин другите финансисти могат да кажат, да, ако те казват, че това е добър проект, значи може да се доверим на преценката им. Може да имате чудесен а, проект, който е печеливш или пък а, се възвръща поне това, което е вложено а, в него, но е добър за а, обществото. Тогава Европейската инвестиционна банка може да се намеси. Тогава финансовите инструменти допринасят за това вашия проект да стане по-интересен и по-лесен за финансиране. Когато разглеждате даден финансов инструмент, опитвайте се да не си осложнявате работата, следвайте простичките правила. От една страна, тук може да видите в червено бенефициери, които предлагат лоши проекти, които не се финансират. Но жълтите, това са хора, които имат добри проекти за финансиране от банките но те не съответстват на целите на Европейския съюз. Какво трябва да направите в случая? Тогава сините трябва да станат малко по-слабо рискови. Трябва да видите каква е празнината на пазара, където има добри проекти, които не могат да се финансират по различни причини, които, например, не отговарят изцяло на обществените очаквания. Европейската инвестиционна банка се намесва в случая. Когато а, говорим за а, нестабилност на пазара, това води до недостиг на пазара. Банките не могат да правят оценка на проектите. Това е една причина. Има и други разнообразни причини. Доста анализ а, а, се правят, за да се докаже важността на даден финансов инструмент. Трябва да се види какъв е недостига на пазара. Изключително важно е да не се допусне грешка и да се опитате да коригирате тези слабости на пазара а, и да се опитвате да коригирате лоши политики, защото именно тези лоши политики блокират често пазара. Ако финансирате лоши политики, това няма да подейства. За дългосрочните проекти е, трябва да се следват е, съответните регулаторни изисквания, които не допускат банките да се намесват, е, но когато имате административни пречки пред бизнеса, независимо колко инструменти предлагате, трябва да се насочите към преодоляване на слабостите на пазара, не към преодоляване на слабостите в политиката. За научни изследвания и големи проекти обикновено се получават гаранции, капитал. Европейската инвестиционна банка и Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и централите, централните банки предлагат финансиране, включително а, и фонда за свързване на Европа. Могат да се използват централни инструменти, FC, AF. Може да използвате и управляващите органи, които трябва да направят предварителна оценка. Ако не желаят, те трябва да предоставят средства в, към централните инструменти. Ще се премине след това към разпределението им чрез финансови посредници. И така ще достигнат до бенефициентите. Има и градски фондове. Това са гаранции, заеми, капитал, Операторите в такъв случай е, ще са управляващите. Съществуват най-разнообразни модела. Може да има някои разлики, някои разлики в структурирането, но това са трите основни модела. Следва да имаме предвид, че Европейската инвестиционна банка не получава тези средства изневиделица. Разбира се, тя се подкрепя от е, държавите членки, от европейския бюджет. Е, но тя емитира облигации най-вече на пазара. Т.е. капацитета на Европейската инвестиционна банка е да постига добри сделки чрез операциите си на пазара. Има висок рейтинг. Създаването на финансови инструменти – За периода 2014-2020 година са обхванати всички тематични сфери, всички тематични цели. Управляващите органи могат а, да създават собствени такива инструменти. Има задължителна оценка. Ние разглеждахме а, 40 от 111, които съществуват. Тези 40 са почти завършени. Доста често а, обаче не е на разположение пълна информация. Много трудно е, лесно е да се направи оценка, липсва понякога информация, оценката и ефекта на тези инструменти е трудно да се оцени как ще се как се отразява всичко това на решенията на управляващия орган също. Другото интересно е, че ако управляващият орган прехвърли работата към централни органи, където се предоставят тези средства с Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка с тяхно участие, не е необходимо да има предварителна оценка. Оценката се прави вече на централно равнище, така че може да се фокусирате върху по-различни неща. При предварителната оценка е изключително важно да се видят какви са недостатъците на пазара. Често има много дълги документи по въпроса. Аз се питам обаче дали това не е нещо, което вече е направено за централните а, органи. Защо да не се прави това от някой друг? Това, според мен, е теоретичен въпрос. Също за качеството, понякога по-добро, по-лошо, за ефекта на лоста, извлечените полуки. Това, което направихме, не се стори обезпокоително за управляващите органи, е, че се очакват сравнително слаби резултати. Важното е обаче какво точно се постига чрез отпуснатите заеми, какъв е ефектът от тях. И често се разглеждат по-скоро отделни жалони по пътя, отколкото постигането на крайната цел. В някои случаи не се разглеждат също последиците от държавна помощ, в някои случаи съществуват разпоредби, изискващи преглед, в други не. Когато се четат такива предварителни оценки, трябва да се зададе въпроса дали действително е полезно. Аз лично се питам в каква степен е, има полза. Тези оценки се изготвят от консултантски фирми, има правила, които трябва да се спазват. Питам се дали това е прекалено. Дали това е полезно за централните органи. Дали не се обръща прекалено внимание на не толкова съществени въпроси. Важното е да се отговори за това дали има недостиг на пазара. има някои добри проучвания в това отношение. Трябва да се види каква е инвестиционната стратегия, най- най-важната част. Но много от консултантите, които изготвят тези доклади, а, са оценители, те не са финансови експерти, така че не могат да изготвят една стратегия, каквато трябва да се направи от банката. Така че инвестиционната стратегия често е слаба и окончателните е, резултати не винаги са много добри. Едно е да се критикуват, е, но въпросът е дали трябва да останат в бъдеще. Ако управляващите органи искат е, да правят собствена оценка, трябва да имат това предвид, но трябва да се фокусират е, върху недостига на пазара и инвестиционната стратегия, а не върху другите части. Сега набързо за изводите за това да има споделяне, а не централно планиране. Все повече се използва централно планиране. Тези финансови инструменти е, се появяват е, е, преди ЕФСИ. Има доста сходства в инструментите, има повторяемост, има разделение между отраслите, генер... различните цели на генерални дирекции, региони и прочие. В много отношения инструментите правят едно и също, различни хора ги управляват, но те правят едно и също. Можем да избегнем това припокриване, което изисква по-голямо рационализиране на системата. Как може да стане това? Действително, финансовите инструменти а, са по-добре, когато има а, централен капиталов фонд, централен бюджет, нещо като застраховка. Ако имате малко село, където всички къщи са застраховани срещу наводнения, ако всички се наводнят едновременно, тогава ще рухне и застрахователния ви фонд. трябва да се балансира според риска. Ако имаме централно звено, което действа на местно равнище, няма да има много смисъл парите да се заглобват в едно тясно пространство само на местно равнище. Мисля, че в следващия период трябва да се консолидират рационално всички останали инструменти. Надявам се, че няма да се стигне до нова криза, която да изисква създаването на нови инструменти. Трябва да се насочи вниманието на крайните цели и постигането на тези цели, а не на междинните етапи да предоставяте заеми, да обучавате хората, защото ако обучате специалисти, но пазара няма нужда от тях, това е безмислено. Всички оценки, които са изготвени, всякакви, както предварителни, така и други оценки, да се публикуват не само на вебсайта Финансов компас, но и да има стандартен формат за попълването, защото е много трудно да се четат в различни формати тези доклади. Искам също да спомена, Говори се за риск, за това, че Европейската инвестиционна банка дали трябва да поема повече или по-малко риск. Ние трябва да знаем каква е основната задача на една публична банка, не става, независимо дали това е, е Европейска инвестиционна банка или Национална насърчителна банка. Ако имаме а, проекти, които имат висока стойност и отговарят на целите на Европейския съюз, тогава ЕИБ може да участва. Това може да е свързано или не с висок риск, но въпросът е дали те могат своевременно да се финансират или не. Понякога е необходимо много дълго време и струват доста скъпо финансирането на подобни проекти. Отговорът, който трябва да дадем е дали се е струвало. И така, какво да се прави? за да се навлезе в райони, където има висок риск. Първо, както казах, трудно е да се прилагат финансови инструменти в рискови а, зони, тъй като това може да доведе до рухване. Необходимо е да имате стабилен бюджет. Как може да оперирате при висок риск? Разбира се, не може да имате а, същата структура, както при по-нисък риск. Трябва да се намери баланс Що се отнася до гаранциите, трябва да се види какво може да се направи, какъв ще бъде ефекта на лоста. Колкото по-висок е риска, толкова по-низък ще бъде ефекта на лоста. Финансовите инструменти трябва да отговарят на нуждите. Това не е лесно. Не можем да кажем дали един инструмент трябва да направи повече или не дали трябва да се адаптира, за да може да постигне повече. Това е въпрос на анализ. Благодаря ви. Това е от мен. Благодаря ви. Благодаря ви за това изказване. Как може да се направи нещо повече? Как да се отговори на очакванията, като имаме предвид, че бюджетът е ограничен. Комисията създаде Европейския фонд за стратегически инвестиции, за да може да се запълни този дефицит от инвестиции. Това не може да стане само чрез безвъзмедни средства, защото няма такива. Механизма за свързване на Европа се използва, Хоризонт 2020, за да могат да бъдат гарантирани заемите, които се отпускат. Добре. Няма да провеждаме дебат сега. Госпожо Гардия Забал, затова давам думата на вторият ни гост, господин Давид Дензер Спек. Имате думата. Um, Уважаеми господин председател, е, господин заместник председател, господин докладчик, благодаря за поканата. Казвам се е, Давид Денцаршпек и съм от е, службата за връзки в Брюксел на Кредитната банка за възстановяване Германия. Ще говоря за всичко това, което е характерно за нашата дейност не само в Германия, но и в е, всяка държава член, е, която става дума за насърчителни банки и за кредитни институти. Е, имайте предвид, че това въжи и за регионалните банки за възстановяване на различни равнища, но в всички държави членки на Европейския съюз. И така ще се опитам да обясна нашите разбирания във връзка с предлаганите финансови инструменти от гледна точка на Германия, но и на Европейския съюз като цяло, надявам се. И ще ви е, разкажа къде присъстваме, къде сме е, представени с е, особено активно действащи филиали и също и нашите партньори, най-вече в Франция, Италия и Испания. Първо ще хвърля поглед на собствената ми е, институция, след това ще поговоря за това как ние гледаме на финансовите инструменти какъв е опитът на Кредитната банка за възстановяване, КФФ и какви са препоръките, които предлагам да обсъдим. Основната цел на нашата институция е да обслужва средствата по плана Маршал в Федерална република Германия ние използвахме средствата за възстановяване, но и за а, субсидиране на, на кредити. И памет Павел Маршал междувременно вече а, чества 70 годишнина. Така че а, ние а, също сме много тясно свързани с целият този период. 507 милиарда в момента, 2016 е балансът с финансовият обем също е от около 81 милиарда, така че става дума за една солидна институция. Стремим се към дългосрочен ефект, когато говорим за финансови инструменти. И това е и посоката, която ние препоръчваме и на парламента, и на останалите европейски институции, е, когато се създават насърчителни структури от тип на КФВ, е, се нуждаете от стабилни конструкции, които да могат да е, действат дългосрочно. Естествено, няма да имате още от самото начало един баланс от 570 милиарда, но ще започнете много по-скромно, както и ние, но при всички положения ще ви трябва издържливост и трайност. Става дума за дългосрочно финансиране. Именно това имаме предвид всеки път, когато предлагаме е, капитал, когато предлагаме клирингови е, услуги кредити от гледна точка на активите, на отговорността. Да, ние смятаме, че при всички положения е много важно не само за нашата страна, но и за Европа да запазим високия рейтинг от 3А, който имаме. Може би е, няма да ви е лесно да разчетете е, текста, който сме е, включили на този слайд. От една страна е, насърчителната ни дейност е, в е, е Германия е, 21 милиарда е, годишно, като става дума и за банката за средното съсловие и е, общинските и частните е, банки, е, кредитни институти, които служат частни клиенти. От друга страна, международната е, ния бизнес на КФВ, ние всъщност финансираме експортни проекти, проекти за финансиране, насърчаваме и развитието в развиващи се страни и в бързо развиващите се економики. Висока е степента на последователност, най-вече по отношение на целите на европейските политики. Това според нас е ангажимент на кредитната банка за възстановяване, защото тя е тясно свързана с правителствената политика на е, Германия. Но и е, с е, придаването на е, последователност и дълготрайност на е, формите на финансиране в Европа. И освен това, ние е, работим с Френската служба за финансиране и кредитиране на малките и средните предприятия работим и е, с е, ИФД, което е, е френският е, е всъщност е, партньор по отношение на международните е, проекти, международния е, финансиране, експортното финансиране. Почти всичко, което вършим в Германия, е свързано с малки и средни предприятия, но по отношение на микрофинансирането трябва да се търси друг партньор. Ние не сме подходящия партньор в това отношение. Така че може да бъде ЕИБ или някаква друга насърчителна банка, на която ще трябва да извърши експертизата и е, да прецени възможностите за е, финансиране и микрокредитиране. И освен това, е, дела на национално финансиране, европейско финансиране, тук виждате около 17 милиарда капитал, като три милиарда годишно са от е, федералния бюджет. Така че е, става ясно, финансовите инструменти не са подходящи за всичко е, и за... не могат да се използват навсякъде. Е, в някои случаи, да кажем, финансовите инструменти могат да бъдат полезни е, в известна степен, но при всички положения се нуждаете и от бюджетно финансиране в редица случаи. И в нашия случай това са 3 милиарда от федералния бюджет годишно. Един или 2% от от е, всичко, което из... влагаме в е, финансирането на бизнеса, е всъщност е, предназначено за европейския бизнес. Имаме предвид европейските държави членки. Така че по този начин можете да прецените какви са ползите от е, това споделено управление на някои финансови средства в рамките на европейската политика. Има и нов финансов инструмент за малките и средните предприятия. Това се различава от е, финансирането, да кажем, на някакъв е, обект в Африка, в развиваща се страна. Така че е, в рамките на е, е, така, европейското финансиране имате различни инструменти, в зависимост от това и повече избор на най-подходящия инструмент да се финансират проекти на общинско равнище нещо по-различно от е, е, експортно финансиране, е, проекти за финансиране и разви... насърчаване на развитието в, да кажем, развиващи се страни. И така, какво имаме предвид, когато говорим за финансови инструменти? Как ние ги разбираме? Какво точно представлява финансовият инструмент? анализирахме този въпрос и решихме, че е най-добре да разглеждаме нещата от гледна точка на крайния потребител. Тоест, дали става дума за гаранция, за в инвестиция, за заем тип мецанин, Така че това е, е в крайна сметка е, нашето решение. Е, в този смисъл ние разграничаваме финансирането по линия на инвестиционните фондове от кредитирането и различните кредитни линии и форми. Не всеки път се предлагат гаранции по линия на европейското финансиране, може да се предложи друг инструмент. Въпросът е, че става дума за финансов инструмент на Европейския съюз. Когато очаквате да има паричен поток, вие можете да използвате финансов инструмент за сфери, които в бъдеще ще е, се характеризират с е, ликвидност, да кажем. Е, това е, може да бъде кредит, е, е, който давате на студент, за да подпомогне обучението си и целият този период на следване. И след това вече очаквате, така да се каже, е, ликвидност. Е, но е, подпомагате проект е, за изграждане на електроцентрала в Африка, нещата зависят от това дали ще има някакви приходи от е, финансираната от вас инфраструктура, от която вие ще получите е, въз... част от средствата е, възвърнати в е, определен период и определена форма, но е, понякога Европейския парламент, да кажем, има решението, че става дума за е, обект, за електроцентрала, която ще обслужва нуждите и потребностите на хората, би трябвало да се предоставят безвъзмезно средствата. Но и в този случай не, не можем да говорим за финансов инструмент, но когато става дума за централа, която след това ще събира определени такси, данъци, така че ще се образува с ликвидни средства, вече можете да, участват, да очаквате именно е, възвръщаемост. Устойчивост. Ние не желаем да е, финансираме е, обекти или проекти, които е, смятаме, че няма да. Е, бъдат е, рентабилни, няма да има възвръщаемост и е, единственото изключение са развиващите се страни. Единствено там ние казваме е, изисква се помощ, необходима е тази помощ за хората, които живеят там и които, за страните, които трябва да се развиват. Затова ще дадем безвъзмезна помощ. Но също времено е, е, има и финансови инструменти, е, при които е, така се размисля дали става дума за грант, за безвъзмазна помощ или за финансов инструмент. Но, както ви казах, основният разграничителен признак е имате ли след това възвръщаемост или не. Не бих искал да разглеждаме, така да се каже, идеологически е, е, противопоставянето, грант на финансов инструмент, е, когато става дума за е, е, определени е, анализи, за бизнес, е, е, случаи, в които е, след това ще има възвръщаемост. Е, е, Говорим за чистите е, финансови инструменти, но също време се опитваме да е, открием и възможностите за комбиниране на грантовете на безвъзместната помощ с финансовите инструменти за да финансираме, е, да кажем, пазарни проучвания или поне отчасти проекта. Дали ще се подбере е, гаранция или е, някакъв вид финансов инструмент или грант, безвъзмезна помощ, всичко това зависи в крайна сметка от е, основните и конкретни характеристики на финансирания проект. Много години е, работим в тясно партньорство с ИКО в Испания, с е, е, Веби в Италия, но и с инвестиционния инструмент в рамките на европейската политика за съседство. Имаме и много партньори на национално равнище. Разглеждаме много внимателно това, което се предлага в рамките на европейските фондове и решаваме кое ще бъде най-подходящо за нас. И освен това, когато използваме и националния и европейския бюджет, извършваме тази комбинация в рамките на на правилата и принципите за ефективност, като се опитваме да комбинираме национално финансиране с европейско. А когато говорим за външното измерение, да кажем Африка, Азия, Централна Америка, търсим възможно най-добрите, благоприятни условия за нашите партньори в тези страни. Много важно е координирането на действията – Имаме различни партньори, които ни помагат в рамките на координацията, които работят или в отделни държави членки, или, да кажем, Европейската инвестиционна банка, или комисията, съответната генерална дирекция. Възможно е заедно да седнем на масата с представители на испанския, на италианския партньор, на комисията, на Европейската инвестиционна банка, за да обсъдим всички е, параметри на един определен е, проект, е, който финансираме съвместно. Много отличителен белег за КФВ е желанието да обединяваме е, националните финансови източници с европейските е, е, фондове. Много важен за нас източник е фонда Елена и е търсим енергийна ефективност по линия на този фонд. Когато говорим за различните решения, трябва да кажа, че в някои случаи сме доста скептични. Разбираме желанията да се понасочат малко по-добре и да се концентрират средствата в определена посока, но смятаме, че трябва да комбинираме финансирането по описания вече начин. И да бъдем пестеливи по отношение на общоевропейските фондове. И така, да се спра на нашият опит. Има редица инструменти, които трябва да бъдат създадени или укрепени. Има и инструменти, които са предназначени най-вече за сектора на културата, за малки и средни предприятия. Това е един инструмент за креативност, не особено а, сложен. В а, всяка политическа сфера а, можете да намерите определен а, съобразен с спецификата на този сектор а, инструмент, а, съобразен естествено и с а, възможностите на бюджета, но а, и съгласуван в тясно сътрудничество с ресорната генерална дирекция. Още нещо, на което искам да наблегна, е гъвкавостта. Ако желаете да сътрудничите с национални служби и институции, а това е много важно, ще трябва да се съобразявате с факта, че условията и изискванията и очакванията са а, различни. Да кажем, в Германия а, малките и средните предприятия очакват 10 до 15 години, в някои други страни и 3-4 години са достатъчни като период. Така че е, ще трябва е, много гъвкаво да е, работите с тези средства, които са особено чувствителни, когато предлагате 5 години в, за кредита в Унгария, в Полша, в Германия, да кажем, 10-15 години, в Испания и Португалия друг период. Е, ще е, работите диференцирано съобразно пазарните условия и изискванията. Да, една е, структура на финансирането зависи до голяма степен от сектора, от особеностите на бранша. Ефекта на леверидж на лоста бе спомената вече от предишния оратор. Ние би трябвало е, да се разползваме от е, всички възможности, които предлага и ЕИБ в това отношение, както и е, възможностите по линия на ЕФСИ, като там ми се струва, че би трябвало да мислим за малко по-гъвкави условия. Говорим за ефект на лоста, когато вашия финансов инструмент е в състояние да се е, променя динамично в зависимост е, от е, условията и характеристиките на определен проект и само така ще можете вече да постигнете и крайната цел възвръщаемост. И това, което създава големи проблеми е, че много често, като се говори за грант, вие го приравнявате като че ли към заема, към кредита. става дума за много-много различни форми на финансиране. Въпросът е, е дали получаваш заем или получаваш безвъзмезна помощ и дали получаваш този заем при е, едни е, гъвкави и благоприятни за теб условия. Така че при всички положения трябва да теглим една много ясна граница е, е, и разделителна линия между заем, кредит и от една страна и е, грант от друга страна. Така че в това отношение е необходим един определен финансов режим, който действително да разграничава много ясно двете форми на финансиране. Мога да изредя и редица примери за финансови инструменти, които използваме, но ми се струва, че от гледна точка на времето, с което разполагаме, е по-хубаво да поясна какви са така, предимствата на работата с национални партньори. Използват се по-гъвкаво, по-ефективно всички възможности за финансиране на различни равнища на европейско, на национално, на регионално. Можете да ги използвате и по-отделно но понякога е много по-разумно и по-ефективно да се обединят в рамките на определен проект е, различни форми на е, финансиране, т.е. да се използват различни финансови инструменти. И, и е много разумно да се включат и е, партньори е, от държавата членка, от съответното равнище, защото те познават много добре е, ситуацията в държавата, познават много добре хората, потребностите. Във Франкфурт работим най-вече и там също работим с наши партньори и с регионалните банки, и с локалните банки Тоест, е, използваме и опита на търговските банки, големите търговски банки, кои, е, както и на е, така, държавни средства, е, а търговските банки във Франкфурт са в Ситито, но използваме и опита на по-малките банки в регионите и в общините Ръководим се от принципа на недискриминация, т.е. работим и с спестовни каси, и с е, малки е, банки и кредитни институти по селата и с големите търговски банки. И така, в заключение и като обобщение ще ви предложа един е, списък с препоръки или с пожелания именно по-добро използване на синергията на равнище Европейски съюз и национално равнище и повече надежност, повече е, доверие е, към националните партньори. Ние работим е, и с комисията, и с ЕИБ, и с други партньори и виждаме, че бюрокрацията намалява. Ако имате 100 е, хиляди евро е, начален кредит за да започнете бизнес, вие ще бъдете, така да се каже, в рамките на най-низката категория кредитиране. Но ще използвате, така да се каже, четири различни източника, това поне са възможностите, и ще трябва да изучите правилата и на четирите възможности за финансиране. Ще трябва да знаете и е, в крайна сметка и какви са е, процедурите в е, Европейския съд, ако се стигне до съда и така нататък. Ще трябва да знаете и какви са правилата за европейските предприятия. И препоръката ми е да се комбинират правилата по отношение на кредитиране или на финансиране, така че крайният потребител да може да, ги, да се ориентира много по-лесно и по-бързо, а да не трябва да се запознава с правилата на четири различни, да кажем, финансови институции или източници за финансиране. И така, гъвкавост имаме предвид най-вече динамичното адаптиране към националния и регионалния контекст. И накрая, на последно място, предвидимост, когато става дума, да кажем, за студентските кредити в рамките на схемата Еразъм. Имате две години за договаряне е, и дис дискусии и консултации с комисията, ще трябва да инвестирате много време. А когато работите, да кажем, в сферата на Козми или Еврофин, е, ще можете много по-бързо е, да приключите с тази подготвителна работа и ще бъде тъжно, действително, ако е, фондът не е в състояние до 2020 година да отпусне средствата и да заработи истински. Така че имам предвид ЕИФ. Много хубаво е да се така, стегнат правилата, за да може да се работи по принципите, които изложих пред вас. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря за препоръките. вашия призив към упростяването и гъвкавостта. Ние като парламентаристи чуваме вашето послание. И сега давам думата на господин Анатолио Алонсо Пардо. Благодаря, господин председател. На първо място трябва да благодаря на вашата комисия за поканата. Много ми е приятно, че мога да представя визията и опита с финансовите инструменти като опит на управителен орган. Е, ние със сигурност Имаме по-практически опит от това, за което говориха колегите. Ще ме извиня, че го казвам. Аз съм структурирал моята презентация в пет части. Първо ще направя сравнение с традиционното финансиране. При структурните фондове това са всъщност субсидиите. Ще се опитам тук да бъда съвсем кратък. След това ще говоря за финансовите инструменти, използвани в оперативните програми на Испания в периода 2007 до 2013 година. И след това ще говоря за настоящето, за нашата визия на предимствата и недостатъците на управлението на финансовите инструменти, особено в настоящия период. Ще се спра и на някои новости, включително в регламента Омнибус. Там се споменават финансовите инструменти. И накрая ще направя и някои препоръки. Най-обичайната система при структурните фондове са субсидиите, които са безвъзмезни. От гледна точка на управлението е ясно, че разчитаме на обществени органи, които инвестират, изпълняват тези програми за инвестиции, когато проектът са допустими. Не се изисква възстановяване на вложените средства. Тук разчитаме на помощта на Европейския съюз, помощта на общността. Чрез структурните фондове се финансира този вид подкрепа. Ако се отпуска заем, то той е преференциален, като лихва. И заемът всъщност е много различен от този, който би се отпуснал при чисто пазарни условия. С други думи, това не са финансови инструменти. Имаме и другата альтернатива, тази на финансовите инструменти. Тогава управленския орган контролира постъпленията в даден фонд, който извършва плащанията, като отпуска капитал, много често рисков капитал или използва някакви други инструменти. Но това, което за нас е важно, е допустимия разход на фонда. Е, ние в този случай проучваме условията и искаме разрешение за междинно плащане от комисията. В този случай се възстановяват условията и отпуснатите средства. В регламента е важна ролята на крайния получател – така че тук не говорим непременно за бенефициент, а за крайен получател, който може да получи тази сума чрез финансов посредник. Европейската финансова помощ не е задължително да се използва в своята цялост и това, което не е използвано, накрая се връща. С други думи, имаме много различна схема в сравнение с тази на субсидиите. Използването на финансови инструменти – започна в периода 2007 до 2013 година. Преди това те също се използваха, но нямаше конкретно е, регулиране на тяхното използване. Докато сега ние вече привършваме анализа на този период, има два члена на регламента, които изрично споменават този вид инструменти. В изпълнителния регламент също има два члена, които конкретно споменават финансовите инструменти. Те се наричаха инструменти за финансово инженерство, но трябва да кажа, че като чуя инженерство и финанси на едно място, се изпъвам със страх. Така или иначе, ето как ги наричаха. Трябва също да спомена и две инициативи на Е и Б. Едната се нарича Джереми, а другата Джесика. Идеята е да се финансират малките и средни предприятия чрез проекти за урбанистично развитие. Ако разглеждаме настоящия период и разликата спрямо предходния, то е ясно, че има разлика в потенциала на използване на финансовите инструменти. Сега вече имаме набор от предварително дефинирани финансови инструменти, които могат да се използват. На второ място трябва да се има предвид, че това са инструменти, създадени изобщо на ниво Европейски съюз, които могат да се управляват пряко или непряко от Европейската комисия, чрез Европейската инвестиционна банка. Какво представлява тази диаграма тук? ние разглеждаме доколко ФЕДЕР или структурните фондове предпочитат субсидиите. Както виждаме, около 85% от подкрепата на общността се получава под формата на субсидии, които са безвъзмезни. Само 15% от помощта е вид помощ, която подлежи на възстановяване. Има и някои възможности за съчетаване на двата модела кредити, помощта от една страна с кредита от друга. Ако разгледаме само Федер в Испания, виждаме, че само 8% от финансирането подлежи на възстановяване. Как работят на практика тези финансови инструменти? Мисля, че вие разполагате с документацията и можете сами да я разгледате но пак като разглеждаме предходния период, виждаме 14 финансови инструмента, 12 от тях от вида Джереми, само един от тях се финансира от Европейския инвестиционен фонд, другия по регионалните, но принципно философията е тази на Джереми. Всички тези инструменти възлизат на сумата от 933,5 милиона. Европейската инвестиционна банка също участва с 220 милиона. Между тези 14 финансови инструмента се стига до 70%. Но каква част от помощта по ФЕДЕР се съставлява от тези финансови инструменти, пак ви казах, само 8% от помощта е чрез финансови инструменти. Останалото са кредити при преференциални условия и субсидии. Какво предвиждаме в момента? Може би най-интересна е програмата за инициативи при маките и средни предприятия. Това е проект, който се финансира от Европейската инвестиционна банка, чрез инструмент на Европейската инвестиционна банка. Ние сме основните потребители на проекта. Ние се водим от член 39 на регламента и тук също разчитаме на гаранционния фонд. В нашия случай ние сме използвали опцията за гаранция при новоотпуснатите кредити. като участват 9 финансови институции. Инструментът откликва на нуждите на малките и средни предприятия в Испания, които изключително трудно намират финансиране, докато сега финансирането би трябвало да е достатъчно бързо, но към него има толкова голям интерес, че още през декември 2019 година сигурно фондът ще бъде изчерпан. Така че откликът е много добър. Имаме и гаранцията до 96%. Освен това, този инструмент – който беше създаден на национално ниво, се използва дори от нашата собствена административна структура в 19 автономни области на Испания. Така поне сме го замислили, но все още не можем да кажем, че сме изпълнили целта си. По отношение на многогодишната финансова рамка, ние знаем, че този инструмент ще получи допълнително финансиране, като целта е да се изпълнят договорите, по които вече има банкови гаранции. Очакваме така да стигнем до 5 милиарда 520 хиляди милиона. Много повече, отколкото първоначално сме очаквали. И тъй, ясно е, че ние трябва да направим оценка, която е предварителна, като разчитаме на по-традиционни методи. Вече казах, че се използват 17 финансови инструменти на различни регионални нива, като един от тях се използва и на общо национално ниво. За нас е много важен този инструмент, инициативата за малките и средни предприятия, където може да стигнем до 5 милиарда, като отвоим това, което е било предвидено. Въпреки ограниченията, виждаме, че тук можем да очакваме увеличение. След това, нека опиша какви са за нас предимствата и недостатъците на тези инструменти – на първо място е ясно, че тези фондове подлежат на повторно използване и това е нещо много положително. От друга страна, е ясно, че това е най-подходящия начин при рисковия капитал, използван за публични проекти. Аз не мога да си представя всъщност друг начин на финансиране, освен финансовите инструменти в тези случаи. Това, освен това, е альтернативен начин на финансиране на публичните проекти чрез отпускани кредити. Така държавната хазна може да използва механизма чрез кредитирането като разчита на европейските гаранции. Не винаги, както знаем, обаче има ликвидност, за да може да се отпусне кредитиране. Именно за това такъв тип финансови инструменти се явяват много полезни. От друга страна, има много случаи, в които обема на възможните субсидии заедно с лихвата е почти равна. Но при финансовите инструменти имаме възможност много по-бързо да използваме европейските общностни фондове. Защото при другата схема е необходимо първо да се инвестира в инструмента и след това той да се използва, докато тук инструмента се използва пряко. Освен това, не е необходимо да се предвидят ресурси за техническа помощ. Това също е много интересно като предимство на финансовите инструменти. И нещо друго, в този случай ние можем да мобилизираме частния капитал. И да разчитаме на банковата система в цялата страна. Има и други предимства при новата финансова рамка. Възможно е да стигнем до 100% съфинансиране чрез финансовите инструменти на европейско ниво. Достатъчно е ЕИБ да заяви от какви средства има нужда. И след това се казва има нужда примерно от Хикс милиарда или милиона евро – и се процедира нататък. Разбира се, практиката не е толкова упростена, но това е на теория. Също така при финансовите инструменти ние имаме увеличение на 10% от съфинансирането по приоритетните оси. Съществува и възможността да се поиска от комисията междинно плащане въз основа на очакваните суми. С други думи, не е необходимо да се прави отлагане, а още от първия момент може да се получи сума от общностните средства. Тук се разчита на работата с ЕИБ, разбира се, нещо, което е важно – Не е необходимо да се обявява търг. Можем да разчитаме изцяло на опита на Европейската инвестиционна банка. Това също е много интересно предимство. Разбира се, когато се използва инструмент на дадена държава членка или на даден регион, знаете, че трябва да се изпълнят абсолютно всички техни условия, докато в този случай ние имаме и някои предварително дефинирани инструменти, които са напълно готови да се ползват веднага. Освен това, целта с тематичната концентрация от 2020 година нататък също е много подходяща за използване на такъв вид инвестиции. Например, нисковъглеродната економика. Там е необходимо да се инвестира чрез енергоспестяване и енергийна ефективност. И тези спестявания помагат да се върне взетия заем. С всички тези предимства някой би казал, добре, защо тогава не се създават непрекъснато финансови инструменти, защо те се ползват само до 8%, а не много повече? Защото има и трудности. Моите колеги вече ги изброиха. Освен това, всеки инструмент е подходящ за конкретна цел. Е, в много случаи за администрацията се оказва трудно използването на тези инструменти, е, защото екс-анте оценката е доста сложна. Ние имаме ръководството на Европейската комисия, то е изключително подробно, доста обемно и тъй като ние не искаме да сбъркаме, се опитваме да изпълним абсолютно всички стъпки по него. Но наистина е трудно да си сигурен, че си изпълнил абсолютно всичко, което е предвидено. Има и още нещо. Доста е трудоемка работата с финансовите инструменти, особено инструментите на ЕИБ. Например, при инициативата за маките и средни предприятия трябваше цяла година да договаряме с ЕИБ. защото трябваше да се изключат договорите за различните видове кредити. Имаше и някои други общи договори, които е, в крайна сметка ни се сториха доста бюрократични. Като говорим за фонда ФЕДЕР, обикновено той се използва за големи инфраструктурни проекти и не сме свикнали в неговия контекст да използваме финансови инструменти. Ето защо и малко се страхувахме. Много е сложно и самото законодателно уреждане в тези случаи. Доста често е трудно да се разбере каква е точно регулацията? Сега имаме 10 члена в четвърти раздел на регламента с общите разпоредби. Имаме също така и членовете в регламента за изпълнение, мисля, че има и още над 14 насоки, които са публикувани от комисията. Освен това, тези насоки съдържат и тъй наречените подзаконови изисквания, както и изисквания, които не са задължителни, но би трябвало да се изпълнят. Има и доста регулаторни ограничения, които не се разбират много добре. Например, не е ясно защо не може финансовите инструменти да се съчетават с финансова помощ. Всъщност съвсем наскоро ние имахме такъв проблем, искахме да съчетаем двата подхода, обърнахме се към комисията, но като внимателно проучихме отбора, се оказа, че това е невъзможно, докато всъщност ни се струва, че това би трябвало да е напълно възможно. Така че има известна правна несигурност. Самият регламент понякога се оказва противоречив и труден за изпълнение. Например, за оборотния капитал – съвсем не е ясно какво трябва да се изпълни. И едва ли не си казваме, дайте да направим това и да се надяваме, че нищо няма да ни се случи. Има и още нещо. В крайна сметка тези финансови инструменти стигат много по-далеч от това, което ние разбираме, като чуем финансов инструмент. Не става дума за нещо много по-сложно. Например, информацията трябва да е изключително подробна, изключително детайлна – При субсидиите също има изисквания, що се отнася до общественото благо, резултатността на проекта и така нататък. Но в този случай при финансовите инструменти ние говорим за кредит, така че тук се очаква вече платежоспособност. И в много случаи не е ясно платежоспособността да е гарантирана предварително. Следователно трябва да знаем как да се справим с риска и в кой момент този риск се явява много важен, когато се предоставя капитала или две години по-късно. След това, ако нашите очаквания не отговарят на плана на предприятието, трябва ли то да бъде един вид наказано. С други думи, би трябвало да се направи нещо, така че тези инструменти да могат да помогнат и на малки дружества, които иначе нямат да получат никаква помощ. Затова ние препоръчваме на регионалните органи да договорят предварително с аудиторите. Но трябва да се внимава, тъй като тук вече има риск. Тези инструменти, освен това, разчитат на съдействието на частния сектор, но трябва много внимателно да се помисли преди да се прибегне към такъв инструмент – защото когато имаме частен капитал, би трябвало да си дадем сметка, че има известен контрол. Така че тук е важно внимателно да се помисли. Като говорим също така за управленския орган, то е много важно да се разчита и на финансовата подкрепа на работата с Европейската инвестиционна банка. Ние винаги смятаме, че когато участва Европейската инвестиционна банка, по някакъв начин сме много по-добре защитени – Още нещо, което искам да кажа. Когато финансовият инструмент се управлява от посредническо ниво или се търси съчетание с помощта, то не би трябвало да има никакъв проблем и при тази хипотеза защото изискванията трябва да са не по-малко строги, отколкото при безвъзмезната помощ. Но, разбира се, тук е важно да може да се подкрепят и иноваторски проекти, за да ги насърчим. И накрая някои от новостите – в регламента Омнибус. Мисля, че този регламент е интересен и е важно да се обсъдят е, възможностите, които ни дава. Ние можем да разчитаме и на фона EFSI, като инструментът е, се управлява на ниво Европейски съюз и да стигнем до съфинансиране до 100%. Това ще е нещо много подобно на инициативата ни за малките и средни предприятия, която се изпълнява от ЕИБ. Нещо друго, което е много важно, не е необходимо да се мисли само за отделна инициатива, а и за приоритетите по програмите. Има и още нещо, което ни занимава Инструментът се управлява от Европейската инвестиционна банка. И всъщност Бе ще бъде центъра на ексанте оценката, както и на аудиторството. Това задължение си остава. То е важно за всички, които ще работят с Европейската инвестиционна банка. Важно е и за крайните получатели в държавите членки. Това може да доведе обаче до много сериозно разминаване в контрола и някои несъответствия, които са сериозен проблем кой кого контролира в крайна сметка. И накрая препоръките. Мисля, че от всичко, което казах, те вече са достатъчно ясни, но основното тези инструменти трябва да се използват с инструменти, които не се финансират по фондовете на Европейския съюз. Не бива обаче да се стига до свръхрегулиране. От друга страна е необходимо кредитите и финансовата помощ да бъдат третирани по един и същ начин. Изискванията да бъдат толкова стрикни, колкото и при субсидиите. В момента виждаме че се разчита на програми с финансови инструменти и абсолютно Всички смятат, че операцията е едновременно своята цялост и отделните и части. Това, което се прилага спрямо операцията като изискване и спрямо всеки един отделен отпускан кредит, ми се струва твърде строго. Трябва да се мисли също така и за разпоредби, които се явяват излишни или пък които са твърде ограничителни като условия. Вече казах, че не може за един и същи проект, например, да се използва и кредитиране и безвъзвезна помощ. Трябва да се има предвид изискването, че разходите трябва да са допустими и да, но да не могат да се финансират от абсолютно никакъв друг източник на помощ. Въпреки, че ние би трябвало, например, да се възползваме от това, че има гаранционен фонд, както правим при инициативата за малките и средни предприятия. И накрая националните органи би трябвало да могат да имат достатъчно правна сигурност, за да разработят необходимия финансов инструмент и по този начин да бъдат по-независими. Но нормативните актове са изключително сложни. И за това би трябвало да се мисли за упростяване на тези насоки, които също се превърнаха едва ли не в задължителни изисквания. Трудно е да се изпълнят и националните условия и условията на Европейския съюз. Освен това, от показаното става ясно колко са сложни тези инструменти. Много благодаря, господин Алонсо. Пардо, сега искам да се възползвам от възможността да кажа добре дошли на нашите гости. Те всъщност са от целия свят и са председатели на парламентарни комисии, в момента участват в семинар в Европейския парламент. Самият аз съм заместник-председател, но от името на нашия председател и, и госпожа заместник-председателката искам да ви кажа добре дошли в Европейския в Европейския парламент и добре дошли в този очарователен свят на финансовите инструменти. Последният ни оратор, но не и по значение, госпожа Сузана Харгитай, която ще ни даде един сравнителен анализ на различните инструменти. Заповядайте, имате 20 минути. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата да участвам в този дебат. Аз искам да споделя няколко неща от гледна точка на Европейската банка за възстановяване и развитие. За унези, които могат да не познават е изцяло тази банка с дълго име, ние сме финансова институция, която се фокусира върху развитие на частния сектор. Повече от 90% от портфела ни е в частния сектор – ние активно работим в Централна и Югоизточна Европа, в някои от държавите членки на Европейския съюз, някои, които се присъединиха към съюза през 2004, други през 2007. И известно време бяхме активни в Гърция и Кипър. ние определяме цената на нашите дейности на пазарна основа. Ние сме активни в държави, като държим сметка за допълващия характер на нашето финансиране и а, го съобразяваме с а, наличието на средства по ЕФСИ. А, насочваме преди всичко дейността върху капиталовите пазари, финансиране с капитал а, и преход а, а, към зелена економика или както вие я наричате економика с ниски въглеродни емисии. Искам да се спра на две-три сфери, по-различни от тези, а, които бяха разисквани от предишните от Харли. Първо, дали ни е необходимо да имаме все още безвъзмезна помощ или грантове. А, дали сега махалото е преминало цяло на страната на финансовите инструменти. Грантовете са сфера, в които нашата банка беше активна за инвестиране на инфраструктура, транспорт, малки и средни предприятия. Един от предходните оратори го спомена. Финансовите инструменти или грантовете, дали могат да заменят реформата в политиката и как може да се обединят двете. Но а, преди да се спра на 12-те държави членки на Европейския съюз, искам да кажа, че ние гледаме малко по-различно, отколкото ЕИБ а, на грантовете извън Европейския съюз. А, например, а, в Средиземноморието, Източна Европа, Източна Азия или Балканите. А, ние използваме а, концесионно финансиране а, по селективен начин и по-целенасочено отколкото в държавите от Европейския съюз. Ние диференциране по вид дейности, които финансираме, дали да са търговски или пък са свързани с разширяване на основни публични услуги, на какви пазари да действаме, кои са бенефициарите и работим в конкретни региони на отделните държави. Ние имаме принципи, които диктуват използването на грантове в инвестициите, осъществявани от ЕБВР. От Полша до Украина, до Централна Азия. Първо, не бива да допускаме да се измества частния сектор. Както беше казано в предходните дебати, аз трябва да докажа пред акционерите ни, включително тези от Европейския съюз, по всеки проект, че е извършен тест на пазара. Ние трябва да насочим използването на грантове, за да не се допусне зависимост от помощи. В секторите, в които работим, трябва да гарантираме проектите да генерират дългосрочни финансови и економически, резултати, да могат да оцелеят в дългосрочен план. Ние работим по политическите реформи, да не допуснем никой клиент да остане без промяна е в рамките на мандата ни. Използването на грантове, и концесионно финансиране, това отива в сфери, където можем да предлагаме комбинирано финансиране. Подобни въпроси са свързани с външните аспекти, несъвършенствата на пазара, въпроси свързани с достъпността и искаме да помогнем на тези, които имат потенциала да постигнат резултати на пазара. Банката също се стреми да използва пестеливо грантовете и концесионното финансиране. Типично това е в рамките на 5 до 7 пъти по-малко, в зависимост от сектора. В 12-те държави от Европейския съюз, в които работим, ние спазваме някои от споменатите вече принципи. Искам да се спра на сфери, където намесата на нашата банка води е, до генерирането на приходи в транспорта, енергетиката, общинска инфраструктура, развитие на капиталовите мазари, пазари, капиталови инвестиции, развитие на малките и средни предприятия и преминаването към нисковъглеродна економика. Както вече казахме, е, по време на разглеждането на многогодишната финансова рамка, ние обръщаме внимание на оперативните програми. Идеалният случай е да се извършва предварителна оценка както за отпускането на грантове, така и за използване на финансови инструменти. Не да искаме 150 страници анализ, въпреки че ми се е налагало да чета доста от подобни анализи, без да намерим добре обосновани причини за използването на грантове или финансови инструменти, въпреки че има добри проекти но в повечето време няма достатъчно на информация какво да се финансира и е, какви реформи в политиката могат да доведат до по-устойчиви резултати. Ние работим в Централна и Източна Европа преобладаващо. В тези области се променя фокуса на финансовите инструменти. Аз не говоря за жилищно настояване, настаняване или пък други публични услуги. Знае, че има проблеми с използването на грантовете. Финансовите инструменти изискват по-различна софистикация, що се отнася до прилагането им. И така, какво е доброто и какво не е доброто в използването на грантовете. Грантовете играят важна роля в подкрепата на инвестиции, които не генерират непременно приходи. Когато можем да съфинансираме, например, обновяване на пътищата в общините, това не генерира приходи, но косвено имат сериозен ефект, за да се постигне целта за сближаване. Грантовете се използват не само за проекти, които могат да привлекат друго финансиране. това са проекти свързани с новаторски елементи и също инвестиция в зелена инфраструктура. Грантовете могат да допринесат ползи за бенефициентите, за регионите, за общините. Аз държа на екологосъобразността, затова аз искам да се постигне повече в сферата на преминаването към економика с ниски въглеродни емисии. Набран е вече опит, създаден е капацитет, но е необходимо да се обмисли по-добре върху дизайна на програмите за безвъзместно финансиране и как да се комбинират е, дали с финансов инструмент от Европейския съюз е, или от национални или международни банки за развитие. Това не е чак толкова лесно. Както вече споменах, е, транспорта се възползва от безвъзмезните средства. Ние участваме по този начин в реализирането на транспортни проекти, които допринасят за по-добрата свързаност в Европа. Аз споменах за местните пътища, но трябва да спомена, че са необходими реформи, свързани с търговете. Трябва да се реализират бързо нови реформи в транспортния сектор, свързан с преструктурирането на железопътния транспорт и използването на грантове за реализирането на проекти. Освен това, продръжката на тези пътища трябва да е част от проектите. Дори в сектора на транспорта може да се помисли за използване а, на частен капитал. Имаме добри примери, например в Словакия, по какъв начин може да се използва финансов инструмент, а, а, за да се насърчат публично-частни партньорства в този сектор. Ние използваме селективно грантовете за регионални взаимни връзки, където са необходими действия, за да се гарантира енергийната сигурност. Ние участвахме неодавна в демат за оценка на риска и разходите на проекти, дали трябва да се използва в максимална степен на грантово финансиране, когато става дума за, транс, за гранични а, проекти и как да става неразпределението на разходите в този случай когато не може да се предложи по-добро финансиране чрез грант, това може да послужи като стимул. В общинската инфраструктура има доста проекти, които се реализират в Централна и Източна Европа, най-вече в водоснабдяването, в управлението на отпадъците. Много от тях нямаше да минат без но финансиране, но все още се очакват реформи в политиката. За Европейската банка за възстановяване и развитие е изключително важно да има регионализиране на комуналните услуги, тарифите, които се въвеждат с течение на времето, да могат да доведат до възстановяване на правените разходи, също да се отвори пътя за участие на частния сектор, най-вече в депонирането на твърди отпадъци, както и максимално да се използват грантовете, но за целта е необходимо да не се забавят политическите промените в политиката. Използват се грантове също в иновациите и в стартиращите предприятия, както и използването на финансови инструменти по Хоризонт 2020. Те играят много добра, допълнаща роля. В преминаването към зелена економика можем да кажем да на грантовете, но те трябва да се използват пестеливо и само като стимул. Както казаха колегите, необходимо е да се възстановят разходите чрез по-висока енергийна ефективност. Ние виждаме вече развитието на подобни пазари, финансирани от ЕБВР, както в Польша, така и в България. 10-20% грантове водят до реализирането на крупни проекти. Какво е доброто и лошото в финансовите е, инструменти? Аз не мога да си представя какво може да е по-добро от финансови инструменти, но те са по-сложни, отколкото грантовете, тъй като финансовите инструменти изискват гаранции, дълг, капитал, така че има доста неща, които са свързани с тях. Ролята на финансовите инструменти и на пазара за тях трябва да са още по-ясни. Аргументите в тяхна полза трябва да са дори още по-убедителни, отколкото да е за гран... грантовете. Бюджетните ресурси са недостатъчни. Някои от гаранциите, свързани с покриване на първоначалните а, загуби, трябва да бъдат отчитани, трябва да се предвиди участие по-широко на частния сектор. Финансовите инструменти са в самото начало на развитието си. Изиска се по-добър дизайн, трябва да има също и голям капацитет за прилагане. А става дума за държави, които прилагат финансови инструменти и те са страни, които имат много утвърдени насърчителни банки и агенции за развитие. Така че се натрупва опит по този начин. Бих искала да спомена две сфери, в които виждаме известни проблеми за прилагането на финансови инструменти. Първо, използването на гаранции паралелно с програми за грантово финансиране. Някои от предходните оратори вече подчертаха наличието на такива паралелни схеми, например финансиране на малки и средни предприятия, покриване на първоначалните загуби и прочие. Една сфера, в която бихме искали а, да се получи развитие е финансовите инструменти на европейско и национално равнище, да бъдат оптимизирани, тъй като има известно затваряне на пазарите. Финансовите инструменти са само една сфера, която буди безпокойство. Ако има грантова схема паралелно на финансови инструменти, е доста трудно да се прецени за малките и средни предприятия какво да направят. Също е трудно за държавата да прецени ползата от реализирането на определени проекти. На следващо място осигуряването на капитал буди е, безпокойства. Впечатлението ни, че има известно добро нивнище за използване на частни капиталови пазари в е, Централна и Източна Европа, за да се правят е, подходящи инвестиции, но има известни недостатъци, свързани с рисковито финансиране, както и за развитието на бизнес-инкубатори. Има добри а, примери. Когато има няколко частни фонда, това е нещо, което се приметства. Изключително важно в този случай да има добри управля... управители на фондове. В някои от държавите, в които оперираме, а, има прилив на нови капиталови фондове. Те допринасят за подпомагане на малки и средни предприятия с ниска капитализация. Ако има публично подкрепени такива фондове, те правят инвестиции, ако това се прави само защото са недостатъчно капитализирани, това няма да има кой знае какъв ефект. Нашата банка използва предварителните оценки, но за съжаление, при цялото ми уважение, много от тези оценки се оказаха безполезни, тъй като не съдържат никакви препоръки как да бъдат формирани финансовите инструменти, няма а, никакви препоръки как да се използват тези финансови инструменти. Грантовете трябва да вървят ръка за ръка с реформа в политиката. Предпазливо ще спомена ролята на предварителните условия, но има процедура, която трябва да се спазва при грантовете за финансиране на малки и средни предприятия за енергийна ефективност или по други проекти. Грантовете не трябва да се използват да се отговори на изискване на държавата, но и да гарантират устойчивост и да привлекат подходящи финансови инструменти за финансиране в целеви области. Още две неща. Програмите за грантове трябва да а, бъдат предвиждани а, и да се използва за целта техническа помощ. Същото се отнася а, и при дизайна на финансовите инструменти. Техническата помощ е много важна. Ние също установяваме ключовата важност на техническата помощ, така се подобрява капацитета на крайните бенефициери независимо дали става дума за компании, за обработка на твърди отпадъци, дали става дума за а, МСП, а, дали за подобряване на капацитета на финансовите посредници, за да могат да отпускат заеми а, по проекта за енергийна ефективност. Всички тези нужди трябва да бъдат отчетени. Много идеи се съдържат тук. Читам че посочихме някои от тях, тези, на които искаме да обърнем внимание, онези, по които работим с управляващите органи от 12-те държави от Европейския съюз, където работим. Скоро имахме среща с представители на Европейската комисия, които работят по плана за външни инвестиции и говорихме за европейските гаранции. Има някои нови идеи, които бяха лансирани по какъв начин да се използват публични средства за общото благо, но и с мобилизиране на частния сектор. Ние считаме, че този опит, който ще натрупаме по гаранцията за външни дейности, може да се използват по-нататък и във вътрешен план в Европейския съюз. Благодаря ви много, госпожо директор за вашето изказване. Сега имаме възможност е, за обсъждане, за въпроси и отговори. Искам да приветствам най-напред е, докладчика госпожа Гардия Забал. Благодаря, господин председател. Аз наистина имам въпрос, докато слушах се оформи този въпрос, особено докато слушах е, последната част, която до някъде ми даде отговор на въпроса. Виждаме, че се правят анализи на различните финансови инструменти. Някои се оказват по-сложни, и други не функционират е, толкова добре. От е, КФВ чухме, че има по-подходящи проекти, но аз искам да ви попитам с оглед на резултатите, кои инструменти бихте препоръчали и кои в бъдеще би трябвало да избягваме. Също така, къде би трябвало да се подсили използването на финансовите инструменти, е, защото необходимостта от инвестиции си остава много голяма и ние обикновено разчитаме на европейския бюджет, е, не можем само да разчитаме на финансови инструменти. Ще да е, процедираме така. Е, задаване на въпрос, след това отговор от страна на е, съответния експерт, който сме поканили. Така че някой ще трябва да разчупи леда. Да, добре ще поема този риск. един от е, основните и първи проблеми е създаването на е, финансови инструменти за определени е, сектори, които имат своя специфика, да кажем, креативната промишля... индустрия. Както бе посочено тук. И естествено, в рамките на един пакет вие можете да помислите за това, че бихте желали, да кажем, да е, създадете универсални финансови инструменти, с които да финансирате е, проекти в е, всеки сектор, но е хубаво да имате и специфични предназначени за конкретни сектори финансови инструменти, така че възвръщаемостта е нещо, което можем да кажем, че е обща цел, но същевременно да кажем в енергийния сектор има специфика, която е, трябва да бъде съобразена е, в съответните финансови инструменти. Градските фондове, холдингите е, са, да кажем, една възможност, но има и други възможности, които обещават ефективност. И така финансови инструми, е, инструменти, да кажем, за градове, финансови инструменти за селски райони. Аз не разбирам много добре тази е, логика. Възможно е да има селски райони, с, е, които изискват определена специфика и индивидуален подход. Но ми се струва, че бизнесът, когато става дума за бизнес, може да се финансира от кредитните институти и независимо от това дали става дума за е, креативна индустрия, култура, за селски район с неговата специфика или градски проект. Така че е, аз бих препоръчал да не се фокусираме чак толкова върху е, отделните сектори, Възможно е, е в е, един определен момент да идентифицираме сектори, които се нуждаят от е, специфични инструменти, но в момента ми се струва, че банко, банките не са в състояние да предложат едно такова диференциране. Нещата се променят, естествено. Може би някои сектори след е, е, две години, да кажем, ще се е, развият така, че действително ще може да се мисли за конкретни финансови инструменти, съобразени с спецификата на сектора. Няколко думи от страна на госпожа Харкитай. Какво ми хрумва на първо място? Първо, използването на рисковите финансови и най-рисковите финансови инструменти. В случая става дума за създаване на нови инструменти. Имаме така определен недостиг по отношение на финансирането на начинаещи предприемачи и, е, и от друга страна рисковите е, дългови, е, дългове и тяхното финансиране. Ние знаем от САЩ, че там също е, има потребност от първоначална помощ. И капиталовите инвестиции са е, необходими и за инкубаторите, и за по-напредналите в бизнеса. И Хорхе спомена нещо също може би е, така, все още е, се спори, така да скажем, на европейско равнище във връзка с съответните финансови инструменти, но трябва да помислим естествено и за е, климатичните промени. Дали се нуждаем непременно от специфични финансови инструменти, това е друг въпрос, но при всички положения трябва да помислим за рисковия капитал и за а, включването на а, национални а, компании, на а, инвестиционни компании с, във връзка с рисковия капитал. И агробизнеса, сълскостопанската политика, да, трябва да мислим естествено за начинаещите земеделски стопани. И тук е, времето е много кратко, но е, аз мисля, че Европа очаква, най-вече Юго-Источна Европа очаква такива устойчиви финансови инструменти, които ще дадат решителния тласък на е, развитието в селското стопанство. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат отношение по въпроса? Аз принципно съм съгласен с това, което казаха колегите. Истината е, че ако разгледаме инструментите, които в момента се, използвам, се опитваме да използваме, то може би единствения, който се прилага в цялата страна, е инструмента за енергийна ефективност и при домакинствата, и при предприятията със сигурност тук има нужда от финансиране, но при частните домове темата става много сложна. В Испания повечето живеят в сгради с апартаменти. Много често това означава, че трябва да се стигне до съгласие между съседите и не се работи лесно. При предприятията е малко по-лесно. Ние всъщност имахме добър опит с инструмента, който започнахме да прилагаме от 2013 година за енергийните услуги, но накрая се стигна почти до финансиране на частен проект. Започна се с публичния, но накрая повечето инструменти се насочиха към частното дружество. Така че се оказа, че финансовите инструменти не могат да се използват толкова лесно в Испания. За останалите инструменти аз съм съгласен, че когато един сектор е твърде специфичен, може би тези инструменти не са толкова интересни. Просто те трябва да се създават според типа финансиране, особено при рисковия капитал. Но когато има нужда от финансиране, трябва да се има предвид, че това не е единствената цел. Например, в Испания, там където има най-голяма нужда да се финансират рискови проекти, е точно там, където нямаме структурни фондове и трябва да разчитаме на традиционните програми за подкрепа, които по-скоро поглъщат ресурс. Ако ще използваме такива инструменти, те може да се отразят всъщност зле на бюджета и точно там е проблемът. Така че въпросът понякога е не какво се финансира, къде се финансира. Може би трябва да се мисли по-скоро за националното ниво, е, където този вид инструменти биха обхванали цялата страна и биха били полезни. Иначе се стига наистина до дисбаланс е, в отделните региони, защото се оказва, че липсват проекти с достатъчно добро качество. Например, като говорим за проекти за инвестиране на иновациите или на стартовите предприятия. Ето тук финансовите инструменти могат да бъдат наистина полезни. Но трябва да се знае каква ще е методиката на управление. Тя трябва да отговаря на самия инструмент. В предходния период ние решихме да прилагаме инструмент за иновативните предприятия. Но използвахме финансови посредници, защото системата просто не проработи заради набора от изисквания – Оказа се, че тези изисквания са твърде сложни. Сега същия този инструмент се използва като финансовия посредник и организация, чиято цел е именно да насърчава иновациите в предприятията и в този случай вече специфично насочения инструмент за този пазар се оказа, че работи много добре. С други думи, много е важно как ще се замисли самият инструмент. Very well, thank you. Десно, благодаря ви. Аз сега ще дам думата на господин Таковски. Много благодаря на всички, които е, допринесоха за този дебат. И е, с интерес и с удоволствие изслушах е, всичко, което бе казано. Понякога комисията критикува някои от мерките, които се прилагат по отношение на финансовите инструменти. Аз лично благодаря много на всички наши е, гости за техните презентации. Финансовите инструменти би трябвало да подпомагат най-вече начинаещите е, предприемачи, е, независимо от сектора. Дали е, финансовите инструменти са в състояние е, за дълъг период от време, последователно и устойчиво да е, управляват средствата, които се предлагат? Но когато съм поглеждала правилата на, на средствата, които се отпускат по линия на финансовите фондове, виждам, че там няма логика, няма истински е, логични и взаимосвързани правила. И на практика повече от 3 години едва ли можеш да разчиташ на финансиране. Ние като че ли не взимаме под внимание въздействието на едно такова финансиране е, върху начинащия предприемач и необходимостта е, това финансиране да му помогне да стъпи на пазара, освен да изгради бизнеса си. Става дума за е, идеи, които човекът развива и също времено тези идеи могат да се копират, така да се каже, от всеки. И още един проблем. Подбирането на проектите, за които се прилагат финансовите инструменти. Ние в Чешката република разполагаме с възможност да ползваме такива финансови инструменти, но проектът, да кажем, не е свързан с Польша. Тоест, ние използваме само за Чешката република тези е, финансови инструменти и е, ефекта спира на границата. А е, от полска страна е, има проблеми. Това е според мен е голям проблем. Не само с проблемите в моята страна, но и в Испания и на други места в Европейския съюз. И освен това е, има един е, въпрос, който се отнася до банките. Те много често разполагат с солиден капитал, но не желаят да инвестират. Не желаят да инвестират в рискови проекти. При всички положения в момента готовността им да отпускат кредити е много по-малко, отколкото в миналото. В сферата на жилищното строителство има много по-голяма конкурентност и конкурентоспособност. Поне по моите спомени. Да кажем, моето семейство има разполага се на такова жилище в така наречените социални блок, жилищни блокове. Нуждаят се от известно финансиране. Обитателите на този жилищен блок, за да санира жилищата си и блока. И ако желаете по линия на Европейския фонд за регионално развитие, да кажем, да поискате финансиране, ще срещнете огромни затруднения. И така, как можете да използвате финансовите инструменти по възможно най-добрия начин, така че те да създават е, и конкуренция, е, но е, така по силата на правилата и на принципа за лоялност, без да подбиват стандартите в страната и в околните съседните страни. Ще се радвам, ако вие можете да ми кажете какво мислите по тези въпроси, тъй като познавате по-добре ситуацията в много от страните. Аз мисля, че ако нямате ефективно правоприлагане, а, ако цените е, е, растат, и се увеличават двойно и тройно, няма да можете да постигнете ефекта на лоста пет или седем пъти. Напротив, ефекта ще бъде нула или минимален. А, за разлика от проектите, които се финансират по търговска линия и по линия на търговските банки. Аз не виждам много готовност в момента да отговорите, така че може би е времето да задам въпроса си. В някои държави членки Като че ли все още няма разбиране е, за това как може да се постигне е, е, европейска синергия, европейска добавена стойност. и как може да се е, разшири ефекта на финансовите инструменти, които първоначално не, не целяха непременно е, именно такъв синергиен ефект. Да, ще се опитам да дам отговор. Много е дълъг списъка. Голяма част от прилагащите органи по отношение и на грантовете, и на финансовите инструменти се ръководят най-вече от принципа, че когато предлагате кредитиране, е, ще трябва да разчитате и на възвръщаемост. Ако не се изпълняват определени правила, е, тогава просто парите не се отпускат. Няма следващи траншове. Е, и тогава съответният управляващ орган, ако не се е справил с задачите си, така да се каже, ще трябва да възстановява средствата, които е получил при прилагането има проблеми с, в администрацията и затова и финансовите инструменти не могат а, е, е, навсякъде да а, е, се радват на широко приложение. Капацитета на администрацията а, е по-свит, по-скромен и по тази причина администрацията не се справя добре и с бюрократичните изисквания и проблеми. Като че ли това е проблема? Подпомагането на малките и средните предприятия и как ние се опитваме да отпускаме финансиране. Как точно действаме ние в Кредитната банка за възстановяване КФВ? използваме финансови инструменти за начинаещи предприемачи, малки и средни предприятия, имаме специални програми за тях. За подчертано иновативните форми на бизнес се опитваме да съобразим финансирането с специалните цели и структури на бизнеса на основата на публичните средства и правилата, с които разполагаме, особено когато става дума за грантове за Африка, за развиващи се страни те трябва да бъдат е, съобразени, естествено, с конкретните условия и това се отнася и до финансовите инструменти, които прилагаме там. Необходими са конкретни познания за ситуацията, естествено. Да, е, благодаря ви е, и на вас, господин Денцар Шпек. Не знам сега бих искал да ви попитам, желаете ли да добавите нещо към коментарите ви от предишния кръг въпроси и отговори. Ако нямате, тогава ще подканя докладчика за заключителни думи. Не знам дали мога да направя заключение, но поне ще се опитам да нахвърля някои идеи. Ние ще продължим анализа си в бъдеще. Ще трябва и да помислим за въпросите, на които не получихме отговор. Една от причините да искаме СЕПС да направи презентация пред нас е да разберем разликите между различните инструменти, да видим разликата между субсидията, кредита и смесените форми. Ако искаме ясно да дефинираме характеристиките на отделните инструменти, трябва да систематизираме но от това, което чухме, разбираме, че всичко зависи от страната, от отрасъла, включително и от финансовите посредници, които ще използвате. Зависи дали ще може да има съчетание с други фондове, така че е трудно да се направи точна схема. Доста от изказалите се говориха за това, че ни трябва една много по-широка дефиниция на финансовите инструменти, за да можем да ги пригаждаме към нашите нужди. Не бива да ограничаваме твърде много тяхното приложно поле. От гледна точка обаче на политиците, нещата стоят другояче, защото ние искаме да знаем къде точно ограничаваме твърде много тези инструменти и къде имаме по-голяма свобода. Например, при творческите индустрии и културата може би може би там тези инструменти биха могли да се използват много по-активно, така че тази индустрия да процъфтява и да допринася за европейския бюджет и така да постигаме своите цели. Може би трябва да намерим баланса между политическите насоки, които искаме да дадем за използването на обществените средства от една страна и от друга страна реалните нужди. Така че трябва ни баланс. Искам да кажа няколко думи по многото изисквания. Вярно е, че ние очакваме при повечето от тези проекти да има възвръщаемост. Това е нещо положително. Следователно не би трябвало да поставяме твърде много изисквания или да бюрократизираме твърде много. Но след като се използват обществени средства, нещата стоят различно. Вярно е, тук има разлика в сравнение с субсидията, но ние го знаем. При този вид проекти е възможно обществените средства да бъдат загубени когато се възстановят, те постъпват в европейския бюджет. Така че ние носим отговорност. Трябва да сме сигурни, че са изпълнени критериите. И това е свързано с ексанте оценката, нещо за което говорихме много и нещо, което ще е много важно и за бъдещите финансови инструменти. Тази оценка е изключително съществена. Но не бива да се превръща в още една бюрократична пречка, която всъщност прави един възможно ефикасен инструмент неефикасен. ефикасен. ще трябва да се мисли на кой проект, какъв инструмент отговаря и всъщност тук Европейската комисия е тази, която ще трябва да поработи. Както каза Хорхе Нуниес Ферер, на нас ни трябва един формат за всички, за да бъде информацията сравнима – Нещо друго, което се подчерта нееднократно е необходимостта тези инструменти да се съчетават с субсидиите. Оказва се, че на практика изискванията са толкова сложни и взаимно противоречиви, че това в момента не е възможно. И като говорим за упростяването, защото ние видяхме и как се работи по финансовия регламент. Ще видим докъде ще доведат преговорите, но е ясно, че една от целите ще бе именно опростяване, опростяване на тези безбройни правила. Нещо друго, което ще трябва да подобрим е дефиницията на финансовите инструменти особено при споделянето на правомощията. Не бива да има дублиране на финансови инструменти. Ние имахме подобен дебат и при началото на използването на Европейския фонд за стратегически инвестиции, защото имаше припокриване от една страна с Хоризонт 2020, с механизма за свързване на Европа, с Козме, не може тези инструменти да се дублират и да не се знае е, ясно кой инструмент ще се използва. И накрая най-важното е гъвкавостта, дума, която непрекъснато използваме, но въпреки, че използваме, ние не сме стигнали до истинската гъвкавост трябва да можем да се пригодим към пазарните условия на всяка държава, дори на конкретния регион с неговата специфика. Така че ще видим дали при бъдещите финансови инструменти ще постигнем такава гъвкавост. Отбелязах се и техническата помощ. Това е много важна точка. Необходимостта от техническа помощ за създаване на капацитет за ползване на тези финансови инструменти и фондове, защото често хората са чували за тях, но изобщо нямат представа как работят. За това и трябва да се осигури техническа помощ цел развиване на капацитета. Така или иначе, и вече привършвам своето изказване, Много от отговорите, които очаквахме, така и не бяха чути, не защото нямаше желание за това, такава е темата. За това ще трябва при бъдещия мандат да се реши каква е сумата, използвана за тези финансови инструменти и каква ще е сумата за субсидии, където влизат в играта обществените средства. Така че това ще е битка между тези, които защитават единия вид на меса и тези, които защитават друг вид на меса. Ние, разбира се, искаме във всички случаи да се увеличат правомощията на Европейския съюз, но ще видим дали ще го изпълним при следващата МФР, дали ще намерим квадратурата на кръга. Благодаря. Вие всъщност бяхте много скромна. Вашите заключения са наистина изчерпателни. Сега аз ще кажа няколко думи накрая. Мисля, че е много важно комисията ни да проумее колкото се може по-добре сложната природа на финансовите инструменти благодарение на вашата отлична подготовка, нещо, което високо оценявам, днес ние научихме много. Още от началото ни се обясни какво представляват тези инструменти, как се структурират и най-вече кога да се използват. При кои доста сложни ситуации. Чухме важни съображения от Националната насърчителна банка в Германия. Чухме представител и на управленски орган, който обобщи доста от критиките, нещо, което ще е много важно за нас, защото ние ще трябва да отстраним всички несъвършенства и дублирания в законодателството. Не бихме искали да има липса на гъвкавост и чувството, че си в света на кавка. Чухме някои доста сериозни критики, но те са за добро. И накрая ни се обясни и трудността на използване на финансовите инструменти чрез два конкретни примера използването на гаранциите паралел при безвъзмезната помощ и липсата на управители на фондове с достатъчно опит нещо, от което наистина имаме нужда. Мисля, че това изслушване беше изключително ползотворно. Още веднъж искам да благодаря на всички за отличната подготовка. Благодаря ви! Следващото заседание на нашата комисия е утре сутринта. Започваме в 9 часа. Благодаря ви, закривам заседанието.